All right, dear colleagues, uh, I would suggest that we start. That... Уважаеми колеги, нека да започнем. Ще започнем с дневния ред от заседанието ни. Ladies and gentlemen, I welcome you. Ето. Приветствам ви на изслушването на нашата комисия, което е публично. Приветствам също така комисаря Левандовски, който е сред нас. Господин комисар, много се радваме, че сте тук днес. Очакваме господин комисар, представители на Сметната палата, професори, колеги. Очакваме темата да бъде интересна не само за комисията ни, но за всички европейски институции. Лисабонската стратегия бе редактирана и доразвита, като се превърна в стратегията Европа през 20-та година. Това е основният документ на комисията Барозо. Целта е Европейския съюз през 2010 година да стане най-конкурентната економика, основана на познания, която може да расте и има по-голямо социално сцепление. Финансовата криза от 2008 година премахна някои положителни резултати, които бяха постигнати в периода 2007-2008. Несъмнено, този амбициозен проект засяга всички граждани на Съюза – затова смятам, че днешното изслушване е много своевременно. То ни дава възможност да видим какво е постигнато преди изборите. Успешна ли е стратегията? Политиката на Съюза добави ли ползи към политиките на държавите членки? Економиките на държавите членки постигнаха ли сближаване? Успяха ли държавите членки да извършват необходимите структурни реформи? Това са въпроси, които могат да се зададат днес. Нашата комисия днес обаче ние ще се съсредоточим върху взаимосвързаните, както и резултатите от бюджета на Съюза. Това е и темата на размислите ни днес. Убеден съм, че гостите ни днес ще успеят да отговорят на основните ни въпроси. Тази тема е важна за нашата комисия, това е комисията по бюджетен контрол, и то е защото трябва да видим как се разходват средствата на Съюза в полза на гражданите. Правим всичко това много внимателно посредством процедурата за освобождаване от отговорност и работата ни се основава на два стълба подхода на спазване, който измерва редовността, е, както и изпълнението на политиките посредством процента грешки, както и подхода, свързан с изпълнението, който се съсредоточава върху резултатите, основавайки се на докладите на Европейската сметна палата. Искаме от Европейската комисия да промени своя доклад за оценката на изпълнението по член 318 от е, договора, като целта е тази оценка да се свърже с основните цели на Съюза. Съвсем ясно сме споменали целите на стратегията Европа през 20-та година в доклада на господин Гайер по освобождаване отговорност от комисията на комисията 2011 година и моят доклад по собствена инициатива за оценка на финансовото изпълнение в Съюза. Бюджетните власти имат нужда от а, ясна представа за това, доколко са постигнати реалните цели на Съюза, за да се адаптират политиките своевременно и да се а, предусетят бъдещите развития. Според нас Европейската комисия трябва да гледа сериозно на тези цели, защото самата тя ги е а, преценила като а, цели, които ще постигнат един приобщаващ и устойчив растеж. 57,8 от общия бюджет за 2014 година според комисията е свързан с стратегията Европа през 20 година. Независимо от това смятам, че тази еволюция към оценка на изпълнението трябва да се съпътства от една еволюция на начина по който изготвяме бюджета. На 3 юли 2013 година парламента е поиска от комисията която е, създаде една група, която се състои от съвета, комисията, както и сметната палата, е, за да се види какви мерки могат да се предприемат за един такъв бюджет, основан на изпълнението и да се направи план за действие. Това ще улесни оценката на финансовото изпълнение на комисията и политическата оценка на Европейския парламент. Това е дългосрочен проект. Надявам се комисията да реагира положително на становищата изразени от Европейския парламент през юли 2013 година, които бяха повторени многократно след това. Казвайки всичко това, липсата на такъв бюджет, основан на изпълнението, не трябва да ни пречи а, да почерпим от миналото полуки с инструментите, с които разполагаме. Така че трябва да използваме всички инструменти, които имаме а, на свое разположение. Днес става дума за Лисабонската стратегия. Темата е много интересна. За мен е чест а, да говоря първи с тези встъпителни думи на днешното ни заседание. Искам да дам думата на докладчика колегата Инге Гресле, която има думата. Благодаря. Искам да приветствам всички, които ще участват в разискването. Не беше толкова лесно да ви поканя тук, е, защото се установи, че това заглавие е Лисабонска стратегия в очите на много хора всъщност ще остава само заглавие, но аз не мисля, че през 10 години Лисабонската стратегия, която е, през март 2000 година беше създадена от държавните и правителствени ръководители, която беше продължена след това, 1,5 билиона евро, това са е, германски билиони, а не английски, 1,5 билиона евро бяха похарчени в рамките на тази стратегия и поради това възниква въпроса какъв е резултат от всичко това. Резултат, е, Обещанието беше да се превърнем в най-динамичната економика, да има голямо социално сближаване и да се създадат много работни места, поради което искаме да знаем преходът към базирано на знанието общество как протича всъщност. Става дума за устойчив растеж и тук вече ни интересува какво е, е станало от всичко това, още повече, че бяха поставени конкретни цели. Това е едно изслушване, което показва е, и трябва да покаже, че е, наистина са постигнали резултати, какво сме научили и как трябва да подобрим стратегията Европа 2020, за да, да могат резултатите да бъдат още по-ясно откроени от преди. Някои от страните преизпълниха целите, северните страни, Австрия, Нидерландия, Франция, Великобритания, моята страна Германия също се справят добре. Други страни, като Испания, Португалия, Гърция и Италия, остават далече за целите, поради което ние трябва да си зададем въпроса какво сме постигнали и какво изобщо можем да постигнем с една подобна стратегия, поради което е, имам следния въпрос, one size fits all. Дали могат различни държави да приемат една и съща економическа структура, след това методът на откритото координиране, какво трябва да научим от този метод и що се отнася до влиянието на комисията, какво трябва да освоим, за да може стратегията Европа 2020 да се превърне в успех. След това целите на Лисабонската стратегия трябва да бъдат финансирани с европейски средства, как да гарантираме, по-голямата роля на тези цели, отколкото до сега, не следва да се финансира в случая излишен лукс, това, което е необходимо за развитие и растеж. След това водещите инициативи, как Европейската комисия гарантира тази политика, дали се вписва в националните политики за реформи благодаря ви много, че дойдохте и господин председател, това беше моето встъпление в е, дискусията. Надявам се, че тя ще протече интересно. И е, вместо с е, нови идеи, мисля, че би трябвало да си зададем въпроса какво става с старите идеи. Благодаря. Благодаря, госпожо Гресле, за това встъпление и за направените от вас коментари, като тези, които питат за резултатите, не винаги са тези, които са най-обичани в политиката. Искам да кажа сега добре дошъл на Жан-Кристоф е, Даен е, от е, Института Сен-Луи в Брюксел. Благодаря. Давам ви думата. Oui, je vais donc euh, essayer de structurer. Ще се опитам да структурирам моето експозе в няколко части. Първо трябва да се разбере контекста, в който е разработена Лисабонската стратегия и е, наистина е, one side sits all, това е и проблемът е, в случая. Всъщност ние не успяхме да постигнем достатъчно хомогенно економическо развитие в държавите членки. И след това беше направен анализ на актуалната ситуация, най-вече от кризата през 2009 година. Ще се опитам да покажа, че е, Европа е, наистина е, е поела по най-различни пътища на економическо развитие. Имам предвид Северна Европа и е, страните от периферията на Европа, разбира се с някои изключения, защото сред тези страни има такива с добри економически резултати. Всъщност, какъв е контекста на Лисабонската стратегия? До края на някъде 90-те години трябваше да се подобри економиката на европейския е, пазар, е, защото от няколко десетилетия е, анализите показваха, че най-ефикасните фирми са големите американски концерни и те имат предимството да създадат вътрешен пазар, който им дава възможност за развитие на добра економика. А пък европейското економическо пространство беше много фрагментирано с различните митнически и търговски бариери, така че европейските страни не можаха не можеха да разполагат с общ пазар, поради което той беше създаден, бяха премахнати тарифните граници и всъщност имаше твърде малко производствени единици в Европа, които печелиха подобно на американските фирми. Така че трябваше да се подобри конкуренцията, за да можем да имаме рационализация на производствените капацитети и е, да може да се е, печели по същия начин от економиката, както американските фирми. И е, беше издадена бялата книга на Жак Делор, е, също така докладът на Чечини през 80-те години. В този контекст е, бяха премахнати много бариери от технически и търговски характер между държавите членки и беше създаден единния пазар и четирите основни свободи. Беше ускорена интеграцията, валутната интеграция също, но въпреки тези големи стъпки напред по отношение на економическата интеграция и независимо от факта, че през 90-те години и началото на 2000-те години имаше много голяма вълна на сливания на фирми, единствена в европейската история, имаше няколко големи европейски шампиони, става дума за фирми подобни на американските, които е, постигнаха успехи, като например в химическата промишленост, в автомобилната промишленост, но трябва да се знае, че въпреки тази економическа интеграция с засилено темпо в едно в технологически аспект американската промишленост имаше предимство. Т.е. въпреки общия пазар и въпреки е, общата валута, е, американските фирми е, бележеха развитието си е, много повече на база е, технологично развитие и беше създадена възможност за подобряване на процеса на производство, като се вземат предвид и развиващите се економики, за да може по-добре да се организира производството. Е, също така американските фирми имаха предимство в е, изследователската и развойна дейност и това, което се нарича брендинг, да се създават е, световни известни марки. Американските фирми имаха много по-голяма тенденция към аутсорсинг, към изнасяне на производства, към развиващите се економики, не само в Северна Америка, но и в Източна Азия, като разбира се беше реорганизирана цялата международна производствена мрежа на фирмите от IT сектора. Например, Apple, Microsoft започнаха чрез изнасяне на производства в Азия и в Китай да бележат много голям успех. От 90-те години, средата на 90-те години, в САЩ бяха отбелязани много големи успехи в новите технологии, както в IT сектора с новите фирми, имам предвид и комуникационните технологии, и интернет, но не само това. Например, в биотехнологиите, там американските фирми постигнаха много значителен напредък. В тази тази рамка е, беше е, замислена Лисабонската стратегия, беше е, отбелязана необходимостта да бъде достигната американската економика и имаше смисъл, защото Оценките бяха, че от една страна е на лице американската економика, която е, инвестира много голяма част от е, БИП, е, БВП, отколкото Европейския съюз тогава и имаше много по-голяма тенденция да се развива в посока нови технологии, а в Европа по-скоро е, беше развита химическата и е, автомобилната промишленост, това, което е развито повече от един век. Така че волята беше да се развие една по-широка гама и да се даде възможност за достигане на е, американските фирми в технологично отношение, създавайки нови многообещаващи сектори. Но а, трансформацията а, на а, економиките на, развив... на на развиващите се економики имаше а, е, е, тогава а, е, една тенденция на тези страни да бъдат по-открити към чуждестранните економики и така възникнаха азиатските тигри или ирландския тигър, както някои наричат това развитие. И е, всъщност е, това даде възможност е, чрез механизма spin-over на развиващите се економии като Турция, като Тайланд, като Китай – да участват в международните мрежи за производство, които са организирани от по-напредналите страни, като САЩ, някои европейски страни и Япония. И тези страни всъщност вече се превърнаха в конкуренти в международен мащаб. Например, Samsung, Acer, Леново в Китай. Е, това са фирми, които започнаха като е, поддоставчици и след това се превърнаха в е, глобални играчи. Така че от една страна имаме тези развиващи се економики, които могат да развиват и манифактурно производство, т.е. без всякаква технология, но да развиват и експорт и от друга страна американските фирми, които са изключително интензивни в технологично отношение и които могат да управляват тези международни мрежи за производство чрез нови технологични сектори като фирми, с фирми като Microsoft и Apple, например. Така че Лисабонската стратегия имаше за цел да създаде една по-конкурентна економика и е, в технологично отношение да бъде издигната европейската промишленост и да може да достигне економиката на САЩ. Като се е, гарантира един по-гъвкав пазар на труда, е, също така прехвърляне на работна ръка от по-бавно развиващите се сектори към по-обещаващите сектори и е, да се тръгне към по-много обещаващи индустрии, като например нови технологии и е, IT. Е, моделите, които е, бяха популярни тогава, например датската стратегия, е, това, което се нарича модела Flexicurity, е, това е, беше е, лансирано от комисар Спидлер. Това е една стратегия, която дава възможност за много е, гъвкавост и която дава възможност за прехвърляне и преквалификация на работна ръка от е, западащи сектори към по-много обещаващи сектори, е, които са свързани най-вече с е, IT. Е, е, също е, е, ученето през целия живот е, беше насочено към създаване на по-квалифицирани кадри. Американската промишленост както казах, се характеризираше с много висока технологичност и с брендинг, създаване на известни марки като Intel, Windows, Apple, защото очевидно от една страна имаме нужния капацитет на технологични развития и стандарти, като например Microsoft с Windows или пък Samsung. Това е този иновативен капацитет, който дава възможност за по-силен за по-силна позиция на световния пазар и след това брендинг да има известна световна марка, която да може да се лансира добре в международен мащаб. Европейските страни трябваше да последва този модел. Лисабонската стратегия беше създадена в този контекст с тази цел да се наложи економика на знанието и да превърне европейската економика в по-конкурентна. Е, това са амбициозни цели и е, е, беше обаче трябва да се отбележи, че е, нямаше създадена необходимата тактика за а, налагане на тази стратегия. А, 2005 година вие си спомняте, че имаше а, критика на открития метод на координация, че това а, не е особено добър метод. Също така а, бяха отправени критики, че Лисабонската стратегия а, е за всичко и за нищо беше е, споменат факта, че няма много ясно разписани цели, които да дадат е, възможност на държавите да ги изпълнят е, и е, Успяхме да видим при този метод е, доста грешки е, от такъв характер, че всъщност ставаше дума за междуправителствен подход, който да наложи някаква стратегия на но нивото на технологично развитие на държавите членки беше много различно. Аз сега мога да ви демонстрирам, можете да видите, че как изглежда сравнението между Румъния и Финландия Тоест, е, виждате, че Финландия може да се сравнява с Южна Корея и Япония. Е, всъщност, е, виждате различната скорост на развитие на тези страни, въпреки, че целите не бяха еднакви за всички страни. Имаше гъвкавост, обаче хетерогенността беше много голяма. От тази гледна точка аз мисля, че всъщност основната грешка е, че не се е, отчете това хетерогенно развитие между държавите членки и е, това, което наричаме бизнес клъстър или е, индустриални агломерации. Констатира се, е, това е новата е, теория на е, економическата география, че е, имаме е, някои резултати постигнати в Калифорния с концентрация на индустрията в един и същи сектор и тази концентрация създава економика, която печели като цяло от тези бизнес клънстари и дава възможност за привличане на по-квалифицирана работна ръка и то е ефтина, така че е, виждате тест дистрикт, това създава хетерогенност е, между отделните страни, такива, които разполагат с такива предпоставки и такива, които не. И всъщност се установява, че някои страни могат да участват в световните пазари, други не. Например, мога да посоча, че като, например, Южна Корея, там има райони, които са по-развити, други не. Същото може да се каже за Калифорния, за Луизиана и Проблемът е, всъщност се състои в това, че в Европа ние нямаме федерална държава, нямаме единствена е, държава, имаме държави членки, които имат е, отделни е, сектори от пазара, да речеме Германия или скандинавските страни, или пък има някои страни, които са по-слабо представени в новите технологии. Например, Тимишуара, там имаше текстилна промишленост, е, да речеме на друго място в е, Словакия сглобяване на автомобили, но е, всъщност в северо-западна Европа беше концентрирана економиката на знанието и дори в една държава вие нямате хомогенност, ако да речеме вземете югоисточната част на Англия и ги сравните технологично с останалата част на тази страна, ще видите, че има разлики но има държави членки, които имат повече такива центрове на технологично развитие, да речем в информационните технологии, бих казал в тези технологии и в новите технологии, свързани с биологията. Очевидно, проблемът, свързан с хетерогенността, да речем в САЩ, може да се коригира чрез трансфери в рамките на американската държава

докато в Европейския съюз липсваха такива механизми, а имаше и бюджетни пречки. Така че Лисабонската стратегия не предвиждаше такъв трансфер и не отчете, че ако едновременно се подобрява европейската економическа интеграция с четирите свободи, но всъщност без стратегия за създаване на отделни центрове на економическа активност и на индустриална активност, ефективност, това да речем може да се каже във връзка с това, че от един от комисарите избра по-скоро политика на конкуренция и не отчете спецификата на географските зони за създаване на економически сектори. В САЩ имаше много гъвкаво пространство, бяха използвани различните предимства в конкурентно отношение но очевидно многонационалните концерни решиха да концентрират своята дейност, където имаше такава специализация по сектори и да концентрират своята дейност по сглобяване на различни уреди в периферни страни на Европейския съюз, където заплатите са по-низки. Имаше страни, които в рамките на това разделение на труда отбелязаха специализация, която не беше много уместна, не беше свързана с добри резултати и беше отбелязано, че Лисабонската стратегия не може да се приложи еднакво към всички страни. Страните от Южна Европа, да речем Гърция, Испания, Португалия, Италия също и някои страни от Източна Европа, там имаше много големи разлики между страни като Румъния и България от една страна, които които и отбелязват малък напредък, а други страни, като Естония и Чешката република, които имат по-добри резултати в изследователската и развойна дейност и се вижда, че се създава е, една много голяма ножица, която се разтваряше все повече. От една страна дезиндустриализация, която се установява в страни като Гърция и Испания и реорганизация на индустрията в някои източноевропейски страни, които се е, специализираха в сглобяване на различни продукти. И искам да посоча, че тази Лисабонска стратегия е, всъщност не можа да се приложи добре в страни, които избраха специализация, която не е много обещаваща. Те по-скоро се насочиха към туризъм, към строителство, да речем като Гърция. И в действителност ние бяхме свидетели на това, че тези държави, не можаха да отбележат някакъв голям напредък в изследователската и развойна дейност. Тук можете да намерите на слайдовете данни каква е актуалната ситуация. Това са последните цифри с които разполагам. Те са от Евростат. Това е една малка графика, която показва е, огромната хетерогенност между страните, от една страна Финландия, от друга страна Румъния. Е, Швеция също е сред напредналите страни, докато редица страни от Европейския съюз, сред които и Италия, т.е. не само Румъния, Гърция и Португалия, Италия също спада тук имам предвид към тези страни, които не са толкова технологично напреднали като Китай и е, не са толкова напреднали колкото Тайван или колкото Южна Корея. Така че е, ние виждаме е, страни от Европейския съюз, които нямат много е, ясни предимства по отношение на конкуренцията при новото разделение на труда в международен мащаб и не могат да бъдат толкова ефективни като американските или южнокорейските филми и не могат да бъдат също и толкова е, конкурентно способни по отношение на заплатите като е, страни, които предлагат много по-ефтин труд, като Турция, например. Е, наречем е, какви предимства в конкуренцията могат да се отбележат между Румъния от една страна, е, Гърция и Турция от друга страна. Турция, например, в момента е, дава възможност за развой на дейност в и е, автомобилната промишленост. Също така заплатите са много гъвкави. 50% от турската работна ръка може да бъде използвана много по-гъвкаво, отколкото в Гърция или Румъния. Така че как тези страни могат да намерят своето място в глобалното разделение на труда е, и как е, да бъде премахнато това различие между развиващите се страни и е, страните, където се отбелязва по-голям напредък, като да речем САЩ или е, Южна Корея, които се специализират в економика на знанието. Е, така че е, може да се каже в е, случая, че е, Европа 2020, тази стратегия, наистина не отчете влиянието на економическата криза от 2009 година и е, всъщност е, тези различия, които споменах между северно и южноевропейските страни, като че ли все повече се задълбочават. И в случая сме изложени на риск предвид политиката на строги економии, която е не само в еврозоната, но и в страните от периферията на Европа, като Латвия, България или Румъния. Всичко това води до риск от изтичане на мозъци, което означава квалифицирани специалисти от Гърция, от Испания, от Румъния, които отиват в други страни, където получават по-добро възнаграждение и дори напускат Европейския съюз и отиват в САЩ или в други страни, които са много по-обещаващи. Е, стратегия Европа 2020, подобно на Лисабонската стратегия, не коригира тези економически различия и носи риск от Европа на две е, скорости. Така че е, има опасност е, тук да се получи нещо като Мексико в Европейския съюз. Е, имам предвид Мексико в сравнение с САЩ, но е, всъщност е, е тук трябва да се споменат и четирите е, свободи. Е, е, и наистина е, тук се вижда протекционистичната тенденция на е, някои политици, като например Камерън, който казва Free Moment in Europe to be less free, така че виждате какви различия има между центъра и периферията. Благодаря. Аз се опитах в няколко минути да представя най-важното, въпреки че е трудно. Благодаря ви. Благодаря, господин Дефрен. Благодаря за това изложение. Сега давам думата на комисаря Левандовски. Благодаря, аз често посещавам бюджетната комисия, по-рядко посещавам комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви за поканата. Това би трябвало да е последното заседание, следователно то е историческо заседание на тази комисия. Аз ще коментирам участието на европейския бюджет и в Лисабонската стратегия, в стратегията 2020. Когато говорим по бюджетните въпроси, трябва да кажем, че бюджета е важен инструмент, но е скромен, тъй като бюджетът е 1% от брутния национален доход – а, е, е, с новия бюджет е, имаме повече, по-малко пари в сравнение с останалите периоди. Каква е разликата между двете стратегии? Какво е участието на бюджета? И кои са секторите, които съответстват на идеите за стратегията 2020. Няколко, е, оценка на Лисабонската стратегия. Началото й беше поставено през 2000-та година. Целта беше Европа да поеме предизвикателствата на глобализацията. Да, е, като прочетем стратегията, виждаме, че има опит е, за е, имитация на Силициевата е, долина. Има и някои силни страни, идентифициране на приоритетите за растежа и работните места и европейското измерение, освен на националните усилия за подобряване на економиката, основана на знанието. Слабостите преобладаваха обаче и аз няма да повтарям това, което каза а, професор Дефрен. А, хоризонта, който аз разглеждам е по-кратък. Това, което беше направено, не, бе, не почиваше на приоритети. Аз идвам от... Аз, имам, аз познавам плановата економика и многото цели, които се поставят. Има ясно разпределение на задълженията между европейското ниво и националното, застъпени от откритият метод за координация и бих казал, че разработването на стратегия за Европа почиваше на ясното осъзнание, че 10-12 страни от бивши социалистически лагер предстоеше да се присъединят. На тези страни, в тези страни брутния вътрешен продукт възлизаше на 30% от средното за, предиш, за старите държави членки. тези страни имах развита тежка индустрия, но тя беше ориентирана предимно към военната промишленост, а не към потребностите на потребителите. Така че еднотипният подход не беше много удачен, като се има предвид разширяването с голям брой държави. Една от слабостите на Лисабонската стратегия е липсата на достатъчни бюджетни средства, с което се намали нейната ефективност. Е, лисабонизираха се структурните фондове, т.е. европейския бюджет е, беше приведен в съответствие с потребностите на стратегията 2020 бях 60% от целите за приближаването и конвергенцията бяха насочени към Лисабонската стратегия, 70% към регионална конкурентност. Така че разпределянето на бюджетните средства съответстваше на Лисабонската стратегия. Имаше известен напредък периода 2005-2007 година 6,5 милиона нови работни места бяха създадени, но след това избухна кризата и броят на загубените работни места беше много по-голям. 2005-2007 година беше обещаваща период и е, след това е, беше направен преглед и корекции в Лисабонската стратегия. Но в Лисабонската стратегия недостатъците са повече от е, силните страни. Ние се опитахме да извлечем пуките и те са залегнали в стратегията 2020. Трябва да кажа, че е, всичко това мина в сянката на кризата. Трябва да сме честни, когато трябва да се справим с е, кризата, не се, вниманието не е насочено към 2020. Е, 2010-2011 година никой не говореше за 2020, а за е, проблемите на Гърция, Португалия и Португалия. Е, целта беше да се реагира е, на кризата. И всъщност това беше и задачата при управлението на бюджета. Знаете, че когато през 2011 година получавахме сигнали от Гърция, които нямаха нищо общо с 2020, те бяха свързани с препрограмирането, преодоляване на кредитната криза. Така че акцентът беше съвършенно различен. Нашето задължение беше да се вслушаме в това, което казват в Гърция, в Португалия това и трябваше да се направят съзнателни усилия за разпределяне на средствата в, така че в началото на периода. Има нужда от силно управление от страна на съвета, имаш нужда от координация с европейския семестър, с мерки за дисциплиниране и обвързване с условия на средствата. За нас е и задължителна връзката с стратегията 2020. Как да се направи бюджета катализатор за растежа? Аз няма да обсъждам уроците и полуките, които извлякахме в твърде големи подробности, но разликата е в това, че се поставя ударение върху изпълнението. Предвидени са ясни индикатори, е, свързани с стратегията 2020. Целта е да се види дали се постига напредък или не към постигане на целията на Европа 2020. Е, има ясни макроекономически условия, които не срещат огромно одобрение в парламента. Проведахме много дискусии в парламента и сроковете бяха коригирани. Имаме хоризонти 2020 и нови перспективи до 20, 2020. Най-важното беше да преминем към ясни показатели и оценка на изпълнението така че да стимулираме доброто изпълнение. И сега няколко графики. Тази е оптимистична. На нея се вижда, че ние се доближаваме към целта за отделяне на бюджетни средства за стратегията 2020. Виждаме, че през 2007 година 33% от бюджета бяха насочени към изпълнение на Лисабонската стратегия. Тя бяха насочени към функция 1А и 1Б, което е териториално сближаване – и с течение на времето тук попадна и селското стопанство, но това не означава, че други части на бюджета са излишни. Имаме външни отговорности. Сега има огромен натиск за хуманитарна помощ за Сирия, Украина. Така че има и други е, пера, като вътрешни работи, например, чето значение нараства спазването на целите, свързани с Лисабонската стратегия, е, обхващаше около 30% от бюджета. Тази цифра се повиши на над 40 между е, през 2011 и 2013 и сега е, над 60% са насочени към тази стратегия. Но, но за 2014-2020 година цифрата е 59%. Тук се включват научно-развойна дейност, конкурентоспособност, транспорт, селско стопанство, Последното съответства много повече на приоритетите, свързани с развитието. Сега преминаваме към другите сектори. Изложението ми е кратко, тъй като е, времевият хоризонт е кратък. Нужно-развойната дейност. Е, това е една от оптимистичните характеристики на бюджета за 2, до 2020 година. Тук е, имаме растеж по текущи цени, са предвидени 80 милиарда в съпоставими цени до 2013 година сумата беше 55. Въпросът е, има растеж, но дали публичните инвестиции се равняват на новаторство? Разбира се, новаторс, новаторската економика има различни измерения. Тук влизат измерения като предприемаческа култура, например. и разходите за научно-развойна дейност трябваше да се намери оправдание и обосновка за тези разходи. Хоризонт 2020 обхваща различни програми като ефективност на ресурсите, цифровите приоритети, индустриалната политика за, в епохата на глобализацията. Това е сектор номер едно. Сектор номер две е нов. Разходите са за се основават на разходите за 2007-2014 година. Модерни... За модернизация на инфраструктурата са предвидени повече средства, основно в областта на транспорта, за да се намали нежеланието да се поема риск. Трябва да кажа, че сега сме подложени на натиск. Има и предвид събитията по източната граница на Съюза да се изплатят средства за младежката безработица в началото на периода, което е за сметка на други пера, в които изплащането ще се направи в края. Сега сме подложени на натиск това изнасяне на плащането в началото на периода да се направи и за енергетиката и междусистемните връзки. И това е нов подход, който ще се използва и в проектните облигации. По-нататък инвестиции в економиката основана на знанието. Имаме растеж в тази област, има расти при еразъм обучението, по, което продължава през целия живот. Това се отразява нашите е, желания е, и се доближава до целите на стратегията 2020. Научно-развойната дейност, ученето през целия живот са области, в които имаме подобрение. В Еразъм подобрение с 40% и накрая политиката на сближаване. Тук има ясно доближаване и съответствие с споразуменията за партньорство. 90% от политиката за е, сближаване е насочена именно в тази област и държавите членки имат е, ограничени възможности за маневриране по отношение на областите, в които могат да изразходват е, целите в договорите за партньорство, в момента те се разработват, че е предвиден и резерв за изпълнение. Всичко това е част от контекста на политиката за сближаване. Това е края на моето изложение. Бюджетът очевидно е един от инструментите за постигане на целите на стратегията 2020, но остава в сянката на потребностите, създадени от кризата. Да се надяваме, че тя е приключила и с ще помощ. Сега можем да се насочим към по- динамичните потребности на Европа и че бюджета ще се изразходва за по-продуктивни цели. Председателя, благодаря господин комисар. Колеги, изслушахме двата доклада. Предвидили сме сега възможност за въпроси. Малко изпреварваме времето и е, искам да попитам кой желая да вземе думата. Инге Грасле. Благодаря. Много интересни неща чухме и когато се замислим, винаги е, установяваме, че резултатите са интересни. Имам един въпрос към двамата. Вие по много впечатляващ начин показахте колко голямо е различието в развитието между отделните страни членки на Европейския съюз. Казвате, че има страни като Румъния, като Естония и като Франция. Какво бихте ги посъветвали? Аз мисля, че ние залагаме много на парите. Може би трябва да заложим повече на възможностите, които имат отделните предприятия. Вие ясно показахте какво огромно значение имат САЩ с тяхната фирмена политика. Как всъщност всъщност Европейския съюз трябва да промени фирмената си политика, за да могат средствата, които се предоставят от европейския бюджет, да дадат възможност за максимални резултати в отделните държави членки. Благодаря. Пао Рюбих е следващият. Благодаря. Мисля, че това изслушване за нас е изключително важно, защото се провежда в критичен за европейския бюджет момент. Е, как всъщност трябва да изразходваме бюджетните средства на Европейския съюз? Това е въпросът и аз си задавам и друг въпрос. Дали в бъдеще, е, чрез оценка на въздействието или пък тестове на МСП, да се установи как могат да се създадат по-добри работни места в Европа? И вторият вариант, с какви разходи бихме могли да запазим наличните работни места. И третият, може би най-важен въпрос е, е свързан с е, десете е, приятни закона на Европейския съюз, с какви законодателни актове разрушаваме работни места в Европа. Ние имаме нормативни актове, които не само пречат на заетостта, но и съзнателно я унищожават. Виждате ли възможност, чрез оценка на въздействието, им пък асесмент, да е, покажете по-ясно тези неща. Ян Мулдър е следващият оратор. Highly interesting. The, the Включително интересни въпроси. Имаше обаче въпроси, които не получиха отговор. А, какво прави европейския бюджет, така че да се променят нещата? Европейския бюджет е 1% от ПВП, така че може би 3%. Финландия и Швеция имат между 3-3,5% от БВП за научно-изследователска дейност. Тоест, в крайна сметка, какво добавя европейския бюджет? Има ли някакви конкретни резултати, които да можем да обявим пред хората? Тоест да кажем, благодарение на Европа стана това, иначе нямаше да стане. Ja, vielen Dank. Äh, ich habe dann von meiner Seite aus äh, auch noch eine äh, Frage. Един въпрос към господин Дефрен от мен. Вие говорихте за изтичане на мазъци В действителност това е феномен, пред който сме изправени. Колегите от България, но и от други страни показват, че там, например, се обучават лекари, българският дънокоплатец заплаща за това, но много от тези лекари на практика напускат страната и отиват в други страни, като Германия, Швейцария или Белгия. И обратно, много германски лекари, медици отиват в Норвегия, Великобритания или е, на други места. И второ, в страни като България или Румъния, ако се намирате там, аз бях с велосипед там преди известно време по Дунава, говорих с млади хора и ако попитате какво правят тези хора, имам предвид в Оряхово, те казват, аз ще отида да следвам в Лондон или в Карлсруе и като ги питам защо не останат там, те ми казват ми погледни тук тук няма нищо. Така че как, е, как да задържим хората в тези страни и има ли смисъл да се съветват такива млади хора да не е, следват, е, да не влагат своят опит в международен мащаб и не е ли всъщност по-добре, добре, младите хора трябва да имат възможно международно образование с международна насоченост, но трябва пък да се дадат и стимули те да се връщат в страните си след това. Така че ние би трябвало на този фон да подкрепим някои изследователски звена в страните на Европейския съюз, така че там на практика да се създадат изследователски ядра, които които да имат след това спиловър ефект, да се направи нещо като технологичен трансфер. Мисля, че това може до някъде да спре изтичането на мозъци и мисля, че със съответна технологична и економическа политика могат да бъдат създадени такива ядра на растеж. Силиконовата долина възникна по същия начин преди 100 години. Това не е бил един от най-развитите региони. И, например, Охайо и на други места в САЩ там е имало много по-развита индустрия. Сега обаче от тези щати хората си излизат, те ги напускат. Кой започва с отговорите? Моля. Thank you. I was expecting... Благодаря. Очаквах не въпроси, а съвети. But, uh, your last, uh, comment... Последния ви коментар е свързан с казаното от Инги Гресле. Става дума за една рецепта за всички държави. Нямам рецепта, ще оставя това на професора. Това е и проблема. Имаме инструменти за развитие на познанието, т.е. имаме ясни програми в Съюза, които помагат на младите от източна Европа, например, да получат по-добро образование, например, тук в Брюксел или в Германия или в Лондон, в Англия но това е острие или нож две остриета, защото те не се връщат. Еразъм също помага за по-добре адаптираност към развитие на кариери в части на Европа, където човек е по-удовлетворен. Така че трябва да се внимава с тези програми. Мятам, че те са много полезни и за Полша. Виждам каква е ползата и то нетната полза. Виждам и този инструмент, който подсилва емиграцията в някои програми. В Рига, в Латвия, точно това ми казаха, да не насърчавам тази програма Youth on the Move, защото така ли, че латвийските младежи вече се движат, т.е. движат се в посока извън страната, защото латвийците биха искали а, интелигентните хора да останат в Латвия. Както казах, това е нож две остриета. Не е това точния отговор. Както и не може да се налага един и същи отговор на всички. Искаме сближаване, но трябва да се видят и различните култури и на, в производството, в държавната служба и така нататък. Господин Рубих насочи вниманието към други неща, говори от новаторство към заетостта изправо го направи, имайки предвид политическите последствия от високата безработица а, сред младите. И това е един парадокс. Искам да ви провокирам. Направи се проучване какво е въздействието на различните програми върху заетостта. Най-големите мултипликатори са сред инфраструктурата, а не в научно-изследователската дейност. Това може да се види е, в конкретни държави. Мога да покажа, например, е, инвестициите, доколко са помогнали на моята страна, на Полша. Но мултипликаторите често са в инфраструктурата, така че не трябва да подценяваме такъв тип програмиране за е, инфраструктури, което създава заетост. Говорим за новаторска економика, основаваща се на знанието, но инфраструктурата също е важна и там се създават работни места. Втората част на въпроса е един типичен въпрос. Дали свръхрегулацията пречи на конкурентоспособността на Европа? удоволствие мога да кажа, че за първи път тази година Европейската комисия не се занимаваше само с нови инициативи, но и с едно упражнение, наречено РАФИТ. Опитахме се да отменим определени регламенти, които не спазват принципа за субсидиарност. И мисля, че следващата комисия трябва да се занимае точно с това, с дерегулирането. Това ще бъде една от новите идеи. Господин Мулдер а, говори за цифрите. дали дребните суми, които даваме, имайки предвид сумите, които се отделят на национално ниво, всъщност се усещат. 80 милиарда е сумата, с която разполагаме, но трябва да имате предвид, че оттам има и съфинансиране към тези научно-изследователски програми. Тоест, нашата сума е половината от сумата за проекта. Другата половина се финансира от други държави, т.е. от всяка държава по-отделно. Научните институции в различни държави също могат да участват. Тоест, казвайки цифрата, цитирам само европейския бюджет. С съфинансиране сумата става по-голяма. Ние по този начин насърчаваме инвестиции в НЕИДЕ, по сближаването. Съфинансирането там е доста по-малко. Така че стимула за финансиране от националните бюджети е много по-малък. Това беше кратки ми коментар. Имате думата. Okay. Uh, да отговоря най-напред на Инга Гресле. Има разлика между начинът в който обществения сектор участва в частния сектор и частния сектор играе по-важна роля в Европа. Но това е свързано с развитие на рисковия капитал. Тоест, няма нужда да се минава през финансовото посредничество в Европа банковия сектор е по-развит от рисковият капитал. Рисковият капитал се насочва към бизнес клъстерите като Силициевата долина и Massachusetts Institute of Technology. Тоест, ролята на рисковия капитал няма да е, намали разликата между държавите членки. Един от основните проблеми е, се състои в това, че много държави членки са в периферията, нямат е, бизнес кластери и от гледна точка на инфраструктурата, например, те не са достъпни за голям е, сектор от предприятията не могат и да създадат кластери, те не могат да се създадат от нищо. Китайското правителство създава такива кластери в региона Синчанг, особено в областта на възобновяемите енергии. Те водят много активна политика. Богатите провинции, от богатите провинции се насочва средства към по-бедните – и има държавен контрол и съответно възможност за създаване на такива кластъри. Не смятам обаче, че рисковият капитализъм ще се насочи към Гърция, Португалия и Румъния и частния сектор ще се запъти на там преди да има необходимата инфраструктура. По-нататък въпросът, проблемът за изтичането на мозъци е нещо, с което трудно можем да се преборим. И за Китай, например, голяма част от, от младите китайци, които от чужбина не се връщат, те предпочитат да се установят в кластерите в САЩ. И проблемът за стимулите, с които да се върнат е, младите е сериозен и за страна като Китай, която има клъстери, която има центрове за високи резултати, в която се полагат усилия за развитие на инфраструктурата. Трябва да бъдем реалисти. Ще успеете ли да върнете млади хора в България, Румъния, в които няма обществени услуги, болници, училища и така нататък. Проблеми, които се влушиха в резултат на политиката за строги економии. Нека да бъдем реалисти. Как можем да ги върнем тези хора? Трябва да се предвидят средства за сближаване на качеството на инфраструктурата в различните части на Европа. Мисля също така, че за съжаление не европейските програми с ограничения си бюджет могат да постигнат това. Аз съм доста песимистично настроен относно възможността да се върнат моите хора. Да вземем примера за Калифорния. Има региони в Калифорния, които са по-слабо развити в сравнение с Чикаго и други индустриални райони. В Калифорния е, Калифорния се превърна един от най-големите центрове на, е, отбранителната промишленост. Там се разви и Силицевата долина, и интернет – е, е изобретение на, на военния сектор. Много от новаторството в IBM и Microsoft е, имат основата си в е, отбранителната промишленост инициативата Star Wars на администрацията Рейган. Всъщност американската економика влага 4,5% от БВП в отбранителната промишленост, до високите технологии, те имат приложение в гражданския сектор. И така Калифорния постепенно се превърна в технологичен сектор. Това нямаше да стане без участието на държавата. Не можем да чакаме, че в Румъния изведнъж ще, ще се възцари че Румен изведнъж ще стане Калифорния без целенасочени инвестиции. Бюджетът на, стратеги... на Лисабонската стратегия е недостатъчен за изграждане на необходимата инфраструктура, така че страните от периферията се доближат до центъра а също така няма да помогне и за преодоляване на изтичането на мозъците. Без повече наднационални трансфери всичко това ще си остане невъзможно. Благодаря. Днес след обед ние явно няма да можем да открием разковничето отговора на тези въпроси, но поне бяха дадени основните насоки за дефиниране на бъдещи политики и цели. Искам да благодаря най-сърдечно на Януш Левандовски и на господин Дефрен за тяхното участие и предлагам да продължим по-нататък. Е, предполагам, че вие имате други ангажименти, така че още веднъж благодаря и на двамата оратори в е, този панел. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach einer Уважаеми колеги, след малка пауза продължаваме по-нататък. Следващата тема – Лисабонската стратегия на Европейския съюз, оценка на успехите и повече разбиране за неуспехите. Искам да кажа сега добре дошъл на господин Димитрис Пападимитрио от University of Manchester и господин Пол Копланд от Университета в Лондон. Е, добре дошли е, в е, нашата комисия и веднага можем да започнем. Кой от вас ще започне? Моля, давам ви думата. много благодаря, че ни давате възможност да представим заключенията от своята книга върху Лисабонската стратегия. Книгата се казва Лисабонската стратегия, оценка на постиженията и разбирането на, разбиране на неуспехите. Това е една книга, която събира един от най-добрите експерти по света по този ви въпрос. Това е първото академично изследване според нас, което включва глави по всички политики от Лисабонския дневен ред. Става дума за заето, социално изолиране, пенсиониране, здравеопазване, научно-изследователска дейност, образование, обучение и економическо управление на економически и паричен съюз. Като редактори, е, задачата ни днес е да представим едно резюме на тези констатации, като до известна степен е, представим и заключенията с е, допълнителна информация, която се появила след публикуването на книгата преди 18 месеца. За да направим всичко това, ще разделим представенето си на две. Аз ще започна с една оценка на по-общата картина, в която се вписват постиженията, както и ограниченията на тази стратегия. И след това колегата, професор Пол Копланд, ще говори за различните политики. И така, аз искам да обърна вниманието ви на три различни оси, които според мен могат да ни помогнат да оценим Лисабонската стратегия. Първата ос е разбиране и оценяване на Лисабон като дискурс, като риторичен похват. И тук ще обърна внимание на два основни въпроса. Първият въпрос е дали Европейският съюз е бил прав да оцени конкурентоспособността и да постави конкурентоспособността на първо място 2000-та година и след това 2010 година. А, тук, разбира се, безпокойството около конкурентоспособността е факт. То трябва да бъде водещо трябва да е включено и към единния пазар, и работата на еврото, и ролята му там е огромна. Също така смятаме, че идентифицирането на специална тема, под която да се а, пакетират, ако мога така да се изразя, различни мерки в държавите членки, също е една добра идея. При все това, загубата на конкурентоспособност на, Юз, на Съюза като цяло, което бе отправната точка на Лисабонската стратегия, не е толкова ясно очертано, както твърдят мнозина. Бързото економическо развитие на развиващите се страни всъщност много често се използва като доказателство за края на Европа. Но намаляването на БВП, що се отнася до световното БВП, и хипотезата, че Европа губи своята конкурентоспособност, не е толкова линейно, както мнозина смятат. Например, общите цифри за а, настоящия тест на Съюза не говори а, за историята на една криза. Експорта последните години също не може да ни насочи към кризата. Това, което всъщност е притеснително, е, че последните няколко години забелязваме, и това е изключително важно, е, е едно отдалечаване на конкурентоспособността вътре в Съюза. И това е нещо изключително важно и ме води до следващата точка която е степента, до която Европейския съюз всъщност изостави посредством Лисабонската стратегия вътрешното измерение на собствената си конкурентно способност. Така че тук мисля, че отговорът несъмнено е да първоначално упоменаване на конкурентоспособност и сближаване в Лисабон, всъщност бяха заменени от заявяване, че конкурентоспособността означава една постоянна битка между отделните държави членки на Съюза. Е, логиката диктува обаче, че спечелената конкурентоспособност вътре в Съюза до голяма степен всъщност води до а, е, нулев резултат. Тоест не може винаги да има само печеливши. Говорейки за конкурентоспособност и искайки тя да бъде политически жизнеспособна и на национално и на европейско ниво, мисля, че трябва да има много по- конкретни политики, по-скъпи политики за компенсиране. Националната, секторната или регионалната загуба у региони или държави на конкурентоспособност. Освен това, ние твърдим, че трябва да има усещане е, че тази конкурентоспособност всъщност се ръководи политически на европейско ниво и да не се оставя с впечатлението, че това е проект, който тече на автопилот. Ако това не е така, то тогава има риск наистина големи части от европейското общество да бъдат алиенирани от процеса на а, интегриране. Втората ос, която може да използваме, за да оценим Лисабон, е да разгледаме Лисабонската стратегия като една архитектура за управление. И тук, разбира се, е- възниква един от най-сложните въпроси а, за оценка на а, постигнатото и загубеното, защото несъмнено тук винаги се гледа през личните пристрастия на определеното лице, т.е. зависимост от това дали сте за по-голяма интеграция в Европа или не. Тук смятам, че може би ще е полезно да помислим по два основни въпроса. Първият Отвореният метод на координация, който всъщност е основният двигател за постигане на целите на Лисабонската стратегия и на стратегията Европа през 20-та година, да, този метод създал ли е ясен процес на вземане на решение, който да може да работи заедно с традиционния метод, който наричаме общностен метод? Отговорът, според мен, тук несъмнено е не няма единен модел на е, координация, който е, изобщо да може да бъде разискван. Говорим за различни видове цикли на отчетност, различни степени на активност на Европейската комисия, различни е, видове ангажименти, поети от държавите членки. Някои от целите в тези две стратегии са ясно изразени в цифри, други не. Затова сравняването на напредъка по тези показатели много трудно може да бъде преценено. И още нещо по-важно. Трудността по измерване и сравняване всъщност дава една неяснота и в посланието, което е, Съюза иска да изпрати на държавите членки. Втория въпрос, който трябва да зададем, когато говорим за успеха на Лисабонската стратегия като нов инструмент за управление, е да видим дали самия, самата Лисабонска стратегия всъщност е действал като зараза, т.е. заразил ли е в кавички другите политики. Това вече бе споменато от другите оратори преди мен. Наистина има много голяма лисбони... лисабонизация на европейските политики. И не само, извинете, и не на последно място, структурните фондове. Това е добре, но а, и синергията между целите от Лисабон и съществуващите общностни политики не винаги е ясна. И смятам, че Европейската комисия при свързването на общностните политики с Лисабонската стратегия не винаги успява да бъде ясна. На трето място, третата ос на оценките е да разгледаме Лисабон и Европа през 20-та година като набор от измерими цели. На макро ниво в момента можем да кажем със сигурност, че няма измерими референтни стойности, които да бъдат зададени нито в Лисабон, нито в Европа през 20-та година, и то такива референтни стойности, които да са постигнати а, без а, сянка съмнение от различните държави членки. Това се дължи на а, кризата в еврозоната или провала на Лисабон и Европа през 20-та година, особено що се отнася до техните механизми за изпълнение. А, техният механизъм за изпълнение е, е отворения метод за координиране. Тук искам да спомена три основни въпроса. Първият е това, че Европейски съюз не успя да засече кризата в ранните й етапи. Дерайлирането на гръцката економика, например, или дисбаланса в ирландската и португалските економики не се появиха рязко изведнъж през 2010 година. Не, всичко това се натрупваше през с години наред. Ако погледнем обаче общите економически указания на Европейския съюз, който беше първия вид такъв инструмент за отворена координация, ще прочетем, че е, липсва каквато и да е степен на спешност на мерките за държавите членки и липса на активност от страна на Европейската комисия. Ако всъщност Европейски съюз подходи така лековато като макроекономическата координация и управление вътре в Европейския съюз с всички негативни външни елементи, свързани с еврото през последните години, как можем да очакваме а, такъв тип процес да създаде достатъчно силна реформа или, или стимул за реформа в държавите членки в сфери като образование, научно-изследователска дейност и иноваторство. Вторият момент, и където не съм съгласен с преждоговорившите, е свързан с причинно-следствената връзка между неуспеха на Лисабон и Европа през 20-та година да постигне целите си и, от друга страна, ев, а, кризата в еврозоната. Смятаме, че причината за кризата в еврозоната е всъщност това, че има различна конкурентно способност на държавите членки в Европейския съюз. Преди почти 15 години Лисабон обеща европейската економика да бъде най-конкурентоспособната в света. Но знаем, че след влизане в еврозоната, конкурентоспособността на периферните държави в Съюза всъщност пада стабилно и постоянно. Преди десетина година доклада КОК обеща работни места, работни места и работни места. Днес знаем, че между 2004 и 2012 година заетостта в Европейския съюз като цяло се увеличи с само 1%. 1%. В същото време, заетостта в Гърция е паднала с 10%, в Ирландия с 8%, в Испания и Португалия заетостта е паднала с 6%. Преди 3 години стартирането на стратегията Европа през 20-та година обеща устойчив растеж и намаляване на бедността. От тогава насетне БВП на Европейския съюз нарасна кумулативно с само 3,4%. В същото време БВП на Гърция се сви с 23%. БВП на Португалия с 20%, на Испания с 9,5% и на Италия с 7%. Някои могат да кажат, че тези цифри е, не са точни, защото те са засегнати в крайна сметка от избухването на финансово-економическата криза. Но това, което искаме да кажем тук е следното. Точно защото Лисабонската стратегия и Европа през 20 година не постигнаха целите си, започна тази криза в Европа. Тоест, не може да се каже, че кризата в еврозоната създава някаква погрешна картина и че всъщност нещата изглеждат по-добре, ако ги погледнем из основи. И накрая ще кажа няколко думи за начина на изготвяне на економическа политика на базата на най-малкия общ знаменател. Общия метод за координация бе представен като единствената реалистична альтернатива, която да повдига въпроси от общо европейско значение или ги поставя на някакъв вид европейски дневен ред. Това е мека междуправителствена координация и още тогава се смяташе, че това е цената, която трябва да се плати. Може би това бе вярно за 2000-та година, но това не е вярно днес. И не е вярно и през 2010 година, когато всъщност стартира стратегията Европа през 20 година. Економическата криза всъщност показа ограниченията на този подход. Цяло десетилетие бе необходимо, за да може Лисабонската стратегия за да развие общи показатели, сравнения, използвайки референтни стойности в пенсионната система, да речем. Но в Гърция, имайки предвид програмата за спасяване на Гърция, с 30% спаднаха плащанията за пенсия за една седмица същи урязвания на пенсионните фондове са факти в Италия и в Испания. Това, което казваме всъщност тук е, че ако искаме да бъдем решими и ако искаме да тропнем по масата, трябваше да го направим по-рано, по време на Лисабонската стратегия и да има задължителни показатели преди 10 години. Ако това бе така, нещата ще да са видими днес. Щяхме ли да стигнем днес до тук, ако те съществуваха, според мен нямаше. Има фискален пакт сега, говори се за нов европейски учредителен договор, който ще се занимае с економическото управление. Всичко това говори за потребността от провала на Лисабонския дневен ред като система за економическо управление и нуждата да се направи нещо съвсем различно. Ще се върнем в края на представенето си. Сега искам да дам думата на колегата Пол Копланд. Благодаря. Да продължа казаното от Димитриус. От е, изследването, което проучихме, можем да кажем, че кризата в е, еврозоната беше отправната точка, от е, която анализирахме различните политики. През следващите 10 минути аз ще говоря за конкретните детайли на политиките и рисковете, с които те са свързани и да направя сравнение между рисковите, рисковете и успехите. Но общите констатации не чертаят розова картина на Лисабонската стратегия. Преди кризата в еврозоната академичната литература по Лисабонската стратегия беше много положителна. Учените, които бяха критични към този процес, бяха изтиквани в страни. Сега обаче с кризата академичният дебат се промени. Що се отнася до положителните резултати? Първо, частичната европеизация на политиката. Второ, възможността за сравнения. Тоест на тези възможности за сравнение на национално ниво. И на трето място, разширяването на правомощията на Европейския съюз. Както каза Димитри, ако разгледате целите, поставени от Лисабонската стратегия, се оказва, че никоя държава членка не е отличничка. Но ние помолихме участниците в проучването да анализират резултатите на Лисабонската стратегия през този период. Има достатъчни данни за това, че се е научило доста. Повече се социализираха различните фактори, има готовност и отвореност към различни политики и подходи. Само по себе си това е структурата, в която може да се обогатява политиката. Независимо от критиката, натрупването на опит е много по-сериозно, но няма хомогенност, разбира се. Сега, какъв е резултатът? Изграждането на когнитивни рамки, но това е свързано с няколко оговорки. Независимо от обогатяването на политиката, тя не намира практическо приложение в водената политика. Някои казват, че Брюксел разговаря сам със себе си че Лисабонската стратегия не е стигнала до национално и регионално ниво. Другата оговорка е свързана с факта, че европеизацията е диференциран процес. Ако вземем стратегията за заетост, е, ще видим, че има процес е, на натрупване на знания, в областта на заетостта в много по-голяма степен, отколкото в бедността и изолацията. И така има различни нива на интеграция, с които е свързана стратегията 2020. Ако погледнете области като здравеопазването или пенсиите, там европеизацията беше много по-слабо застъпена. Как стоят нещата с възможността за сравнение? Мисля, че можем да кажем, че сега знаем много повече за тенденциите и характеристиките в държавите членки в сравнение с преди е, Лисабонската стратегия. Има много повече сравними данни, знаем докъде са стигнали нещата и оттам на къде трябва да се върви напред. Държавите членки са много по-открити за сравнение между държавите членки. Приемат с много по-голяма готовност факта, че е, могат да се правят сравнения между успехите на чужд... в други страни и неуспехите в тяхната собствена. Е, За познатостта с други системи се оказва полезна. Ще... Пак ще кажа, че не можем да твърдим с сигурност, че резултатът от определена политика е свързана с Лисабонската стратегия. Сега, ако вземем един европейски акт и класическият ефект на доминото и на този акт и оптимизмът, който заразява, така да се каже, и други политически облаци, това се възприема като класически ефект на доминото. Ако вземем обаче Лисабонската стратегия, влияе ли тя върху други области? Придвижва ли напред процеса на интеграция? Задълбочава ли го? Мисля, че можем да кажем, че това не се е случило. Пенсиите и здравеопазването първоначално не бяха включени в Лисабонската стратегия през 2000 година крайна сметка те се доразвиха. Социалният аспект на Лисабонската стратегия беше изтикан малко в страни. И при разширяването, що се отнася до интеграцията, не виждаме Лисабонската стратегия да е повлияла. Можем да говорим за повече откритост на политическите цели, но като цяло Лисабонската стратегия не изпази целите и държавите членки отчасти носят отговорност за това състояние на нещата. Защо обаче се получи така? Мисля, че от изследването се очертаха три въпроса. Първо, Лисабонската стратегия беше движеща се цел – Независимо от ясните цели и подновяването на Лисабонската стратегия през 2005 година, промяната в правилата в движение си остава проблем. През 2005 година бяха промени целите в на Лисабонската стратегия и там економическия растеж беше съчетан с економическото сближаване през 2000-та година Лисабонската стратегия е нещо като платформа за модернизацията на Европа, но 2005 година насам се оказва, че европейският модел в чистия си вид не съществува. Има, разбира се, промяна в комисията, промяна в правителства на държавите членки и може би е, това е полезно за промените. Има идеологическа промяна към пазарна економика, може би е било подходящо за правителството през 2005 година, но не и за множество заинтересовани лица, които според открития метод за координация е, осъществяваха част от практическото изпълнение. То всички радикални промени в целите всъщност подкопават подкрепата и способността на националните фактори да се придвижват е, към тези цели. Вторият въпрос, на който трябва да обърнем внимание, състои в това, открития метод за координация е слаба форма на управление. Няма само един такъв метод на координация, има няколко такива. И всъщност най-сериозният въпрос състои в това, че посочването с пръсти на слабите ученици и така нататък се каза много спорен въпрос в съвета. Държавите членки е, не са съгласни с идеята за класация и за табло. И може би това оказа влияние, но всъщност е, е, има един политически е, процес е, на съпротива в съвета. Лисабонския процес е фрагментиран. Голяма част от откритите методи за координация имат различна архитектура. Мисля, че синхронизацията на този процес, на, кой, на която станахме свидетели, е полезно явление. Един последен въпрос, който излезе от проучването и е интересно, че обсъждаме този въпрос в Европейския парламент, защото един от очевидните проблеми е липсата на институционално ръководство процес като Лисабонската стратегия, стратегията 2020 си остава между правителствена, т.е. държавите членки са тези, които осъществяват контрола. Няма обединяване или отказ от суверенитет и няма желание част от дейностите да бъдат прехвърлени на Европейската комисия. Държавите членки нямат желание да се откажат от част от суверенитета си и да оставят на комисията да контролира изпълнението. Мисля, че това е една от причините за неуспеха. Съветът не е в състояние да изпълнява лидерска функция. Заседанията на съвета обикновено се занимават с по-спешни въпроси. Съветът не, не може да осъществява лидерската роля, която е необходима за постигане на резултати увеличи се скромно, увеличиха се скромно правомощията на, на Европейската комисия. Ако се променят правомощията, може да се преодолее част от дефицита. Европейският съвет е за затворена институция и до голяма степен това компрометира открития метод на координация. Един от Лисабонската стратегия трябваше да ангажира широки слоеве от обществото, но отговорността беше прехвърлена на една по-затворена институция това ограничи способност, възможността за изграждане на коалиции, за привличане на неправителствени организации в процеса и крайният резултат, че открития метод за координация беше подложен на сериозна критика в академичните среди за това, че не е достатъчно демократичен. Като цяло, Картината в Европейския съюз е доста поляризирана. Един от факторите за това е неспособността на държавите членки да постигнат целите на Лисабонската стратегия. Тази поляризация е опасна, защото тя намалява стимулите за доброволно сближаване между държавите членки, тя е болезнена за бедните и е неприятна за бедните. Лисабонската стратегия показа, че междуправителственото сътрудничество е изчерпало своите възможности. Европейския съюз има нужда от нов подход, така че конкурентоспособността да се съчетае с мерки за намаляване на равенство в Европейския съюз. Независимо от това, ние сме оптимисти, но сме оптим, оптимисти по отношение на 2020. Онова, което научихме е полезна стъпка напред. И увеличаването на бюджетните средства за 2020 е насърчителен е, знак. Много от целите в 2020 могат да се използват за разработване на насоките за економическа политика. Комисията би следвало да, свърза, да свърже политиката с 2020. Въпросът е как да стане това в период, в който се правят економии. В заключение ние твърдим, че междуправителствата архитектура е, и стратегията 2020 трябва да се разглеждат като загубено десетилетие и половината, а не е, проекта за развитие на европейската економика. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателят, е, за тези интересни резултати. Бих предложил, предвид напредналото време, да проведем кратка дискусия с въпроси, за да можем да изслушаме останалите доклади. Госпожа Гресле, въздействието на или по-скоро ефектът от европейските средства, измерим ли е? Има ли други желаящи да взема думата? Виждам, че не. Така че давам думата на оратора. Uh, Uh, impact of EU funds. Already, um, Говорих за това по време на предишната сесия. Заключението, според мен, е, че средствата, които се отпускат от бюджета за економическо управление, не са достатъчни. Преждеговорившите говориха за по-големи суми от държави, които се справят по-добре, към държави, които не се справят толкова добре. Трябва да се признае, че това не е нещо, което лесно може да бъде е, представено на обществеността в държавите, където има по-добро развитие. По-важното от сумата е дали тази сума се разходва ефективно и ефикасно. Такъв тип междуправителствени или частично междуправителствени методи не достигат до някакъв ясен резултат. дори един но евро да е разходвано от европейския бюджет, ако това евро не е разходвано както трябва, то тогава трябва да се помисли дали защо то да бъде разходвано. Европа трябва да разходва средствата по-добре, по-качествено. Единственият начин, и това не е нещо много революционно, е да се направи нещо, което да кара държавите членки да изпълняват реформи, което ще придвижи Европа напред. Okay. Let's, uh, let's go into one aspect you just... Нека да навлезем в един от аспектите, който споменахте вече. Държавите, които имат излишък, да прехвърлят средства на тези, които нямат. Имаше едно сравнение с модела САЩ. Модела в САЩ няма такива трансфери. Но имаме гъвкав пазар на труда, примерно към Калифорния идват от езерата средства. Ако погледнем кохезионната политика, аз бях докладчик на нивото на освояемост, имаше скандални елементи. Има държави, които изобщо не освояват държавите, е, средствата, извинете. Например, Гърция преди кризата не освояват. Сицилия, Калабрия, България, Румъния. Не е вярно, че парите не могат да бъдат освоени. Не, защото има добро управление, отлични практики. Естония, например, Полша. Польша започна с проблеми, след това нещата се промениха, направиха реформа, че не е вярно, че Европейския съюз е пречил на някого да използва средствата по ефикасен начин. Ако има вина, вината е при използващите ги е, средствата, т.е. държавите членки. От тази гледна точка, казахте, няма нужда от повече средства, имаме нужда от е, по-добро разходване. Да, но ако навлезем в подробности, нещата стават сложни. Ако погледнем макроекономическата дискусия, чисто научно погледнато, с впечатление, че това не е добре показано. Все още а, сме си останали в стария механизъм за преразпределение, за изпращане на суми и не се съсредоточаваме върху една политика, която да се съсредоточава върху нови работни места, новаторство, растеж, нови възможности. Какво мислите по въпроса? Um, Ще се опитам да ви отговоря последния начин. Първо, правителствата на държавите членки не успятват да разходват средства, които са им заделени. На какво се дължи това? На въпроса, който повдигнахме с е, светлината на тези две стратегии – тези две стратегии не стигат до гражданското общество, до НПО. Тоест, Брюксел си говори със себе си. И ако искаме да прокараме стратегия като Европа през 20-та година, т.е. държавите членки би трябвало също да полагат своите усилия. Е, не само Европейския парламент е отговорен. Не, всички институции трябва да подтикват е, е, процеса отдолу нагоре. Аз съм тук пред вас в Европейския парламент, говоря за този процес и това е отлично и ми дава надежда. Това трябва да се прави в дългосрочен план. Трябва да се приобщават всички към този метод на координация. Вторият въпрос когато мислим за мобилност на работната ръка, свободното движение на хора, е, че един работен език има в САЩ и той е английски. В Европейския съюз има езикови бариери. Един проблем с а, мобилността на кадрите се видя в а, Англия. Имигрантите от а, източна Европа на нашия пазар в Обединеното кралство работят под ценза си, защото нямат езиковите умения да работят на същото ниво, да речем, каквото бих работили в Полша. Така че ако тръгнем по пътя мобилност на работната ръка, трябва добре да се замислим за езиковите умения и качеството на преподаването на чужди езици което ще даде възможност да има мобилност на работната ръка, защото по този начин се задържат за момента кадрите. Благодаря. Благодаря на двамата оратори. Ja, ich komme damit äh, zum dritten Teil der, des heutigen. Сега преминаваме към последната част от дискусията днешния следавец е, и е, моля следващите оратори от е, панела, господин Хенрик Отбо, член на Сметната палата и доктор е, Мануел Матес. Става дума сега за темата дали стратегията е била успешна и след това да се направи една качествена оценка на тази стратегия. Ja, ich darf also das Mitglied des Rechnungshofs. Сега, е, отново искам да приветствам господин Адбо в е, нашата комисия, този път е, като оратор от подиума. Давам ви думата. Господин председател, почитаваме членове на комисията, за мен е чест, че съм днес тук. Доколкото разбирам, това е последното заседание на вашата комисия преди изборите. Така че за мен е наистина голяма чест. представлявам днес Сметната палата и ще говоря за работата в последните години. Изпратих своята презентация, ще взема предвид времето, така че ще се опитам да съкратя нещата и като ги фокусирам. Гледайки назад към Лисабонската стратегия, смятам, че най-добрият начин да покажем ползата е да се съсредоточим не само върху непостигането на целите, а върху уроците, които трябва да се извлекат. Какви са въпросите, които изискват нашето внимание, за да има по-добро изпълнение в бъдеще. Ще започна с малко контекст по Лисабонската стратегия, ще дам няколко примери за това как тя бе адаптирана. След това ще погледна от оценките, които бяха направени от Европейската комисия, основните слабости за прилагането на стратегията, което се показва в резултатите на Сметната палата, както и нуждата да се съсушим повече върху резултатите, които трябва да се постигнат в бъдещи програми. Е, писмената ми презентация, можете да намерите в книжката. Тя включва различни допълнителни примери от одити на изпълнението на палатата. Няма да споменавам това по време на представенето си. Важно е да не забравяме, че Лисабонската стратегия се прилага в целия Европейски съюз, като тежестта по изпълнението пада върху държавите членки. Бюджетът на съюза има скромно въздействие, а палатата всъщност аудитира него. Лисабонската стратегия цели да направи Европейски съюз най-динамичната и конкурентно способна економика, основана на познанието в света, която има възможност да поддържа постоянен економически растеж, да създава по-добри работни места, да има по-добро социално сближаване и да се зачита околната среда до 2010 година. Това всъщност беше един подход, който налагаше една штампа върху всички. Нямаше отделни цели за държавите членки, не се вземаха предвид от правните позиции на всяка една от държавите членки, както и относителните силни и слаби страни на същите. Гледайки назад, можем да кажем, че този подход към целеполагане на европейско ниво може би е довел до липсата на ангажираност от страна на държавите членки към тази стратегия. Първият етап на Лисабонската стратегия се съсредоточи върху това стратегия стратегията, извинете, заключенията на съвета от Лисабон да се превърнат политически инструменти. Е, дадаха се ориентировачни политики, като информационно общество, научно-изследователска дейност и така нататък. Е, на базата на средносрочен преглед, е, ноември 2004 година, комисията каза, че резултатите са разочароващи, европейската економика не е постигнала нивото, е, което се очаква, що се отнася до растеж, производство и заетост. Затова комисията реши да се съсредоточи върху съответни действия за повече растеж и работни места. Лисабонската стратегия бе рестартирана с четири основни приоритети: Научно-изследователска дейност, инвестиция в хора, отваряне на бизнес потенциал и климатични изменения, енергетика. 2007 година имаше положителни тенденции, но международната световната финансова криза, която започна есента 2008, всъщност създаде допълнителни препятствия и създаде нови приоритети през следващите години. Основният приоритет всъщност беше да се гражданите на Съюза от най-лошите последствия на финансовата криза. За частния сектор достъпа до финансиране, намалената административна тежест и насърчаването на предприемачество бяха приоритет. Тези фактори се смятаха за предпоставки за инвестиции, растеж и разкриване на работни места в частния сектор. Инвестициите в научно-изследователска дейност се увеличиха. Искам да ви дам няколко примера за одит на изпълнението, проведен от палатата по отношение на тези приоритети. През 2012 година палатата публикува доклад за одит на изпълнението, за финансови инструменти, за малки и средни предприятия, съфинансирано от Европейския фонд за регионално развитие. Плата установи, че ефективността на мерките всъщност среща големи проблеми, свързани с неподходящата регулаторна рамка, недостатъчен анализ на потребностите, проблеми при самото изписване на програмата и недостатъчно добра система за мониторинг и оценка. Що се отнася до одита на рентабилността на кохезионната политика, палатата заяви, че условията, които дават възможност за добри инвестиции не са гарантирани. Не се е направила всъщност добра оценка на потребностите, както и недостатъчно добри национални енергийни планове за ефективност. Господин председател, почитаеми депутати, аз смятам, че мога да заявя, както направи Европейската комисия през 2010 година, че стратегията не постигна целите, които си бе поставила, що се отнася до растеж и работни места. Като цяло, държавите членки не успяха да прескочат съответната пропаст, която ги дели с водещите индустриализирани страни. Разходите за научно-изследователска дейност държавите членки се повишиха съвсем малко и целите за 2000 година не бяха постигнати. Палатата излезе с различни одити на изпълнението, които се съсредоточават върху различни мерки, които подкрепят растежа и разкриването на работни места и се финансират от части от бюджета на Съюза. Докато одитите на палатата всъщност показват, че има ползи за някои от гражданите на Съюза, част от одитите на палатата показват, че тези ползи са можело да бъдат по-големи, може са можели да, постигнат, да бъдат постигнати по-ефективно и на по-ниска цена, ако намесата на Съюза е била по-целенасочена, планирана и добре изготвена, разписана. Също така забелязваме, че определени резултати не могат да бъдат измерени или документирани, защото няма достатъчни данни за изпълнението. Това е проблем по няколко причини. Всъщност по този начин не може да се идентифицира своевременно недоброто изпълнение и съответно не могат да се предприемат коригиращи действия. Ограничава се възможността да се извлекат полуки за изработването на бъдещи програми и се намалява подотчетността на комисията пред дънакоплатеца. От 2010 година на сетне палатата включи глава в своя годишен доклад за изпълнението на европейския бюджет, който се занимава с изпълнение и резултати от бюджета. На базата на специалните си доклади и оценката на доклада на комисията, всяка година палатата посочва основните проблеми, свързани с принципите на добро финансово управление. Един от проблемите, който се посочва, е свързан с идеята за добавена полза Европейския съюз. Това е нещо неясно по време на нашите одити. Става дума за програми, които са отчасти финансирани от Европейския съюз и са свързани с темите растеж и заетост. Нещо, което се среща често в одитите на палатата и което е забелязва, се забелязва и в прегледа на Лисабонската стратегия и оценката на комисията, е всъщност постигане резултати в сфери, където няма достатъчно подходящи обективни индикатори или а, е, жалони за оперативните програми. А те са задължителни, за да може да се проследява изпълнението а, е, по време на а, е, работата на програмата. Законодателят трябва да направи така, че да има ясни цели, защото ако няма цели в, ясни цели в съответните политики, ще има риск съответно да има разходване, което да не е, е фокусирано и да има конфликт между различните инициативи. Не е достатъчно обаче да има само такива ясни цели. Нужно е и комисията Евро, и държавите членки да обърнат по-голямо внимание върху конкретни цели и управление на риска. Нашите одити също показват, че такива цели са съответни показатели не се прилагат последователно през последните а, програми. Целите не са ясно изразени в цифри и особено в показатели, които да се измерват на годишна основа. Measuring and assessing the achievement of измерването на целите е възможно само ако съществуват си съответни системи в началото на програмата, така че да има източник на надежни данни. Сметната палата непрекъснато подчертава, че е необходимо да има система за управление на изпълнението и за отчетността. Комисията трябва да направи така, че законовите ограничения да не са, да не са в ущърп на надежността на информацията, събирана от комисия от държавите членки. Комисията също така трябва да потърси възможности за предоставяне на информация на време. Сега няколко думи за доклада на комисията за оценка на финансите на Съюза в основа на постигнатите резултати. В момента този ценен доклад не изпълнява своите цели. Сметната палата в момента взаимодейства с комисията, така че този доклад да предостави повече необходима информация за постигнатия напредък и за резултатите във всички области. Сметната палата подчертава необходимостта от по-добра и навременна дата за изпълнение, която да се, данни, които да се събират от генералните дирекции за целия цикъл на програмите. Ето защо смятам, че е положителна стъпка факта, че през 2013 година Европейската комисия пое ангажимент през 2014 година да представи нова рамка за управление на изпълнението и е, отчетността. Сметната палата ще продължи да наблюдава е, до каква степен комисията е успяла да, постави, да постигне тази цел. Сега искам да обобщя основните си тези. Както отчете комисията в е, оценката си за Лисабонската стратегия през 2010 година, е, целите свързани с растежа и заетостта не са спазени нито от държавите членки по-отделно, нито от Европейския съюз като цяло. Е, причините за това са множество както личи в одите на изпълнението на Сметната палата. Програмите с, често страдат от неуместни цели и индикатори. Поставя твърде силен акцент върху началните и крайни данни, неочакваните резултати. Тези слабости са, са в ущърп на резултатите. Комисията обаче не може да постигне резултати сама по себе си. Тя има нужда от подкрепата на законодателите и ангажимента на държавите членки. Ето защо комисията трябва да продължава да напомня на държавите членки, че са длъжни да изразходва средствата на Европейския съюз в съответствие с принципите на доброто финансово управление. Изразходването на средствата никога не е достатъчно. Трябва, в края на процеса трябва да има определени резултати. Истинското, истинският критерий е дали комисията ще успее за новия програмен период да осигури е, формулирането на ясни цели с е, съответни е, показатели. Тези цели, както и онези, дефинирани през 2000 година за Лисабонската стратегия, ще трябва да бъдат превърнати в конкретни задачи и дейности в държавите членки основните тежести, свързани с изпълнението и финансирането на инициативите, за да се постигнат целите на стратегията 2020, трябва да бъде поета от държавата. Важна част от ролята на Европейската комисия е да координира изпълнението и да следи за доброто финансово управление при изразходване на европейския бюджет. Е, на свой ред е, стратегическите цели на Сметната палата за период 2013-2017 година включват е, максимално активен принос към подобряване на отчетността в Европейския съюз по отношение на бюджета на Европейския съюз. Много важен фактор тук е подбора на задачите на одита тук искам да ви благодаря за вниманието. Благодаря господин Отбо за встъпителните думи. Сега ще дам думата на господин Матес. Благодаря. Аз поемам задължението да приключа тази дискусия изслушахме много изказвания във връзка с успеха, респективно неуспеха на Лисабонската стратегия. Аз е, ще се опитам да намалях е, онези части от моя доклад, които се падат с е, казаното от преждеговорешите. Завършил съм университета в Ерланген Нюрнберг. малко данни за мен сега, като а, Акцента в моето следване беше не толкова върху емпиричните изследвания, а по-скоро е, поставих акцента върху е, самото съдържание на е, стратегията. това е аспект, който днес не беше задълбочен толкова в рамките на нашата дискусия, така че мисля, че това, което ще кажа, би било известно допълнение на казаното до тук. А в изследователската си дейност се концентрирах върху това доколко политическото измерение на стратегията може да допринесе за рамковите условия на проспериращата економика в Европа. Имам предвид основната стратегия основната цел на стратегията, а именно гарантиране на е, добро економическо развитие в Европейския съюз. Чухме вече, че Лисабонската стратегия има е, много голям обхват на целите и подобряването на економическото развитие беше само част от тези цели и според мен е абсолютно е, легитимно да се подчертае точно този аспект, най-вече когато се има предвид е, новото е, измерение на е, стратегията от 2005 година докъде съм стигнал в моите изследвания, за да мога да проверя доколко стратегията е подходяща да отговори на изискванията за рамкови условия за развитие на европейската економика, се опитах да идентифицирам кои са основните детерминанти, кои са основните предизвикателства, които са свързани с стратегия като Лисабонската. Ако погледнем Европейския съюз и Европейското економическо пространство, ще установим безспорно, че е, е, основната детерминанта, основният определящ фактор е липсата на гъвкави обменни курсове. Е, ясно е, е тук, е, че еврото е валута на целия Европейски съюз, поне такава е тенденцията. И сега, какви са предимствата от валутния съюз, от паричния съюз? тук а, има някои предизвикателства, на които економическата политика на Европейския съюз трябва да отговори. Ако погледнем европейското економическо пространство от а, външно измерение, отвън, ще установим, че Европейския съюз е конфронтиран с все по-нарастваща глобална конкуренция, конфронтиране с конкуренти, които произвеждат в друго економическо измерение, в други економически пространства, имат условия на производство, които се различават от тези в Европейския съюз, като тук трябва да се споменат специално производствените фактори, цените, които до голяма степен допринасят за това, кои сектори и кои отрасли могат да отбележат най-голям успех в економическото пространство. Тук а, ние виждаме две предизвикателства, а именно а, механизмът на а, гъвкавите а, обменни курсове, който вече не съществува в Европейския съюз и второ, трябва да се намери отговор на нарастващата глобална конкуренция. Как а, трябва да се справим с тези предизвикателства. Економическата литература предлага отговори от лявата страна съм включил неща, които са ви известни. Е, виждате разработки на най-различни автори. Е, е, характеристиките, на които трябва да отговаря економическото пространство, за да бъде добро парично пространство. Много често тук се наблюдават структурни разлики, шокови развития и има също така и структурни е, различия в разбитието на някои страни. И само едно валутно пространство, което разполага с альтернативни механизми за адаптация, може да е, издържи на различни шокове и дивергенции. Позволете ми да дам някои примери за такива механизми за адаптиране. В дискусията, която водихме, бяха казани вече някои неща. Например, мобилност на работната ръка. Това всъщност е, е механизъм за адаптация, който е много добър в едно общо економическо пространство и валутно пространство. високата мобилност на работната ръка може да допринесе за преодоляване на недостига на работна крака в валутното пространство. Второ, гъвкавост на заплащането. Виждаме в момента как в Гърция възнагражденията са паднали значително много или пък изкуствено са намалени чрез политически мерки. Гърция не може обаче да обесцени в момента валутата си. И точно това е предизвикателството, е, с което се конфронтира Европейския съюз. Чрез е, намаляването на заплатите е възможно да се подобри е, конкурентоспособността на Гърция. Обаче тук определящо е съотношението в рамките на валутното пространство. Е, какво е съотношението на гръцките заплати спрямо германските или френските заплати? Само гъвкавостта може да предложи свойствата на един добър механизъм, който да е, подобри до голяма степен функционирането на а, е, паричния съюз. Е, в крайна сметка виждаме, че развитието на заплатите е, не е, е особено добро и аз мисля, че един подобен механизъм може да помогне на Гърция да подобри своята конкурентоспособност. Има други механизми за адаптация също Искам да посоча един фактор въпреки напредналото време. Е, например, съгласувани подходи в економическата политика. По този начин е, може да се предотвратят различията в економическото развитие, като те биват разпознати е, в ранен момент и може да се противодейства. В обобщение мога да посоча, че колкото по-добре е, изпълнява едно валутно пространство тези условия, толкова по-функционално е то и толкова по-стабилни и е, устойчиви условия за инвестиции предлага. От дясната страна е, Increasing Global Competition, този аспект също беше разгледан днес. Е, става дума или по-скоро ставаше дума в нашата дискусия за относителната конкурентоспособност, економическата литература дава ясен отговор. Е, е, винаги доброто развитие е свързано с добра международна търговия, а това води до международна специализация и то точно в секторите, където има предимства в разходите на конкурентна основа. Въпросът, който си зададох е доколко всъщност Лисабонската стратегия отговаря на тези изисквания. Ако се погледнат основните мерки в тази стратегия, се стига до извода, че като съдържание тази стратегия до голяма степен доста добре отговаря на тези изисквания. Може да се повиши е, функционалната способност на економическото е, пространство и на валутния съюз, като е, може да се приеме също, че Става дума за някои е, брашове, които са е, с добра бъдеще, обаче те са и е, доста капиталоинтензивни. Позволете ми да посоча някои примери. Ние интензивно говорихме за открития метод на координация, но не от този аспект. Този метод дава възможност за по-добро съгласуване между държавите членки Имаме скримлайн в политиката и имаме а, предотвратяване на противостоящи а, подходи за координиране. И а, чрез намаляването на структурните различия може да се даде принос за едно добро развитие, така че в крайна сметка открития метод на координация отразява сътрудничеството в економически аспект в Европейския съюз. Позволете ми да а, кажа нещо във връзка с директивата за услугите, която беше въведена по време на Лисабонската стратегия. Тази директива е също подходяща да а, увеличи а, функционалните способности на м, економическият и валутния съюз и а, то не е само като услуги персе в дългосрочен аспект. А, е, по този начин се насърчава и мобилността на работната ръка. FSRP е, всъщност е, облегчава е, потока на капитали в Европейския съюз. Видяхме повече финансови трансфери в Европейския съюз чрез лисабонизацията на структурните мерки. Също така финансовите трансфери могат да бъдат подходящи за преодоляване на структурни различия и различия в конкурентоспособността, защото в тези страни, които не разполагат с а, толкова конкурентна економика, могат да бъдат привличани инвестиции. От дясната страна, тук няма да се спирам в детайли, Става дума за създаване на информационно общество, европейско изследователско пространство. Всички тези мерки са подходящи за привличане на инвестиции, най-вече е, от е, частния сектор и е, то в браншове, които са особено подходящи в рамките на Европейския съюз да отбележат голям напредък. И е, така стигаме до извода, че е, Лисабонската стратегия като съдържание изцяло върви в правилната посока. Разбира се, тази картина се помрачава от е, нещо, което вече обсъдихме по-подробно и то е свързано с е, недоброто изпълнение на мерките от Лисабонската стратегия. Например, директивата за услугите. Там като мащаб се залага нещо като е, предизвикателства, според мен. И е, би било добре е, това, което е предвидено в тази директива, да се изпълни на практика, защото предоставянето на услуги в Европейския съюз по този начин ще се улесни изключително много. Последния проект на този нормативен акт, е, той е на комисията, е, не допринася много за флексибилизацията в е, сектора на услугите. Позволете ми да кажа няколко думи по целите, включени в заключенията на Европейския съвет от 2000 година увеличаване на устойчивостта на публичните финанси. Мисля, че тук няма а, е, какво да дискутираме. Тук а, е, бяхме свидетели на противоречива политика. Пактът а, е, за а, стабилност и растеж не беше укрепен, напротив, той беше отслабен по времето на сабонската стратегия и а, резултатите са на лице. Друг пример и с това искам да приключа е, европейския патент или общностния патент. Това беше изтъквано винаги като един а, е, приоритетен пакет за постигане на лисабонските цели, обаче в крайна сметка а, е, този пакет от мерки не беше изпълнен на практика. И накрая Мога да кажа, че като цяло Лисабонската стратегия беше стратегия, която е, разпозна основните предизвикателства, обаче е, мерките, включени в нея, не бяха изпълнени по подобаващ начин. Е, Споменах вече някои примери. Открития метод за координация, например, този метод, е, той не е общностен метод и не трябва е, да се твърди, че той е общностен метод. Това е инструмент за координиране на национални политики. Повтарям, на национални политики. Това означава, че този инструмент е изправен пред конкретни граници. И е, също така е, координацията на бюджетната политика също не даде резултат в е, посока уеднаквяване на бюджетните политики на държавите членки. Там има обаче един инструмент за санкциониране, който не е включен в открития метод за координация и не е изненада, че открития метод на координация е, всъщност даде толкова незадоволителни резултати. Е, в обобщение мога да кажа, че Лисабонската стратегия очерта основните предизвикателства, но както на равнище Европейски съюз, така и на равнище държави членки е, практическото изпълнение на тази стратегия далеч не отговаря на нейните цели. В крайна сметка в стратегия Европа 2020 не трябва да се е, залагат големи очаквания точно по тази причина. Е, защото тази стратегия е, до голяма степен се базира на Лисабонската стратегия със своите положителни и отрицателни страни. Благодаря. Благодаря, доктор Матес. Благодаря и на господин Радбо. Сега откривам дискусията по чутите доклади. Ингеборг Кресле. Благодаря. Е, виждаме колко е, е безпомощна економическата наука. Благодаря. Е, благодаря, благодаря, че дойдохте. Какво бихте ни посъветвали с това увеличаване на задълженията за отчетност? Какво трябва да направим по-добре в рамките на Европа 2020? Благодаря. Ян Мулдър. Благодаря. Имам и аз въпрос към господин Отбо. Господин Матис от части ми отговори. Напълно съм съгласен, че ще бъде много полезно да имаме показатели в проектите, в програмите за резултатите. Винаги очакваме такова нещо. Искаме да знаем какъв е резултат, но ако економическата среда се променя толкова бързо, че БВП на Гърция пада с 20%, на Италия с 10%, как изобщо може човек да заложи надежни параметри, за да установи напредъка? Има толкова много други фактори, които оказват своето въздействие при изготвянето на проектите, че очакваме възвръщаемост, каквато в крайна сметка получим. Госпожа Гресле още веднъж желая думата. Благодаря. Аз мисля, че за следващите години имаме един проблем, а именно, че е, ще трябва да се занимаваме с редица неуспешни проекти. В Гърция, например, има повече от 100 проекти, много голяма част от тях са провалени. Въпреки това, видяхме и в Чехия преди две седмици, държавата членка трябва да изпълни до края тези проекти, трябва да бъдат върнати проектите, средствата по проекти, които не са изпълнени. Така че, по принцип, трябва да заложим спирачки в законодателството там, където проектите са контрпродуктивни, те да не се изпълняват и да се връщат средствата. Но това ще създаде големи трудности за държавите членки. Какво да правим с всички тези проекти, които просто се влачат и не са в добро състояние? Благодаря. Желаят ли други да вземат думата? Не. Давам думата за отговор. Благодаря за въпросите на госпожа Греса господин Мулдър. Европейска добавена стойност, бих казала аз веднага. Европейския съюз трябва да финансира проекти, където наистина има добавена полза. Трудно е сега да се определи какво означава това по различните е, политики и за това палатата иска яснота по въпроса. Иначе се конкурирате с много по-големи национални бюджети. Трябва да има конкретна европейска добавена стойност, ако изобщо Съюза ще финансира нещо. Смятам, че трябва да признаем, че спазването е важно. Да се спазват правилата, те да се прилагат, това е важно. Но сега има промяна. Виждам, че комисията това го приема. Не само трябва да се прехвърлят парите е, като кошница, да се видят началните цели, а да се създават нови ресурси. Съюза иска да има някакво въздействие от финансирането на дейностите. Това ще отнеме доста време. Затова мисля, че докладчикът е прав. Какво се случва междувременно, казва докладчика. Междувременно ще бъде трудно да се стигне до горната точка, защото са започнати разплащания без да има ясни цели или показатели. Това за мен е преходен период. Благодаря. Uh, Желаете ли да отговорите вие, доктор Матес, съвсем накратко? Попитахте какво можем да направим по-добре в рамките на стратегия 2020. Анализът, който аз направих, показа, че насоката на Лисабонската стратегия беше изцяло коректна и ако се погледнат предизвикателствата които изведох от тази стратегия, това е стратегия, която върви в правилната посока или вървеше в правилната посока. Подобно на много от преждеговорившите, очертах проблемите при е, изпълнението на тази стратегия. Какво може да се направи по-добре? Е, можем да си помислим, например, дали да не опитаме да тласнем напред общностния метод в различните политики, но не чрез soft law, а чрез по-стабилни инструменти. Разбира се, за това е необходима воля от страна на държавите членки. Разбира се и решимост от тяхна страна. В момента обаче не виждам такава готовност и решимост. В крайна сметка, не може да се избегне въпроса, който зададохме, зададохте и е, трябва да си го зададем всички. Благодаря, казва председателят. Уважаеми дами и господа, с е, това. Е, стигнахме до момента, на който трябва да дам а, думата на а, докладчиците да обобщят. Ако а, други не желаят думата, давам думата на госпожа Гресле, за да обобщи дискусията. Благодаря, господин председател. Какво би станало, ако нямаше финансова криза? Тогава нямаше да имаме оправдание защо нещата свързани с растеж и а, заетост не вървят. Аз мисля, че всички са единни, че в държавите членки наистина имаше различни подходи към тези проблеми. Имаше и държави, които въобще не се замислиха на тях и това увеличи различията между тях. Това, което ме накара да се замисля е въпросът как економическият курс може да се съчетае с Лисабонската стратегия и с иновациите. Говорих говорихме за изтичането на мозъци и необходимостта за борба с това явление, очевидно някои държави членки е, имат съдбата да е, бъдат само помощен инструмент на други държави членки, където се създава е, същинската стойност. Важни са работните места, но доколкото разбирам до сега европейските стратегии, най-вече в сферата на изследователската дейност, много трудно беше навсякъде да се създадат не само парични, но и интелектуални ценности, за поради което смятам, че тук трябва да се работи по-добре, за да могат да бъдат преодолени е, конкретните последици от тази европейска политика. Видяхме, че европейските средства е, могат да водят до успех само когато има реформи и по принцип Лисабонската стратегия би могла да бъде успешна, ако мога така меко да се изразя. Е, трябва да заложим всичко, за да не бъде сполетяна стратегия 2020 от същата съдба. И в новия състав на парламента трябва да си зададем въпроса как е, да успеем да изпълним целите на е, Европа 2020 по много по-последователен е, начин. Е, отколкото това е правено до сега, поради което мисля, че беше правилно днес да посветим вниманието си на тази тема. Ние имаме държави и членки, които реагират само на натиск и мисля, че би било по-добре държавите членки, а и комисията да си зададат въпроса какво всъщност искаме да постигнем открития метод на координация, такъв какъвто е, аз е, си отбелязам че е, предимствата на този метод се състоят в това, че е, могат да се създадат основи за съпоставимост на статистическите данни между държавите членки. Така разбрахме ние е, силните страни на този метод и поради което смятам, че този метод можеше да бъде изпълнен с много повече субстанция, но целите на този метод смятам, че бяха достигнати, поне в отношението, в което което говоря, с недостига на средства. Какво да правим в райони, където няма економическа инфраструктура, създаване на клъстери, е, специализирани економически зони. Това бяха интересни аспекти в днешната дискусия и аз мисля, че в новия състав на парламента трябва да се прояви смелост и е, да се зададе въпроса как да се действа в е, конкретни региони. Мисля, че казаното от комисар Левандоски, именно, че концентрацията на структурните фондове върху инфраструктури не винаги беше добра е, и по принцип някои държави членки трябва да бъдат изправени пред необходимостта да обърнат повече внимание на иновациите. Инвестициите трябва да са в интелектуалната сфера, не само в бетон. Благодаря на всички оратори, защото тази сфера наистина е много деликатна. Мисля, че всички много добре представиха докладите си, дадоха ни много идеи, от които ще се възползваме. Благодаря. Благодаря благодаря и на секретарията за положените от него усилия е, да е, покани нашите оратори. Е, искахме да направим един анализ по страни, примерно от 2-3 страни, обаче нямаше достатъчно смели оратори от тези страни, които да дойдат и да представят ситуацията в техните страни, така че още веднъж благодаря на секретарията за положените усилия. Председателят благодаря на докладчика Инге Гресле. И сега използвам а, възможността като председател на Комисията за бюджетен контрол а, по време на вероятно последното заседание на нашата комисия за този мандат. Да благодаря на всички оратори за днешния следобед. Аз мисля, че това е добър завършек на нашата работа. Темата Лисабонска стратегия, е, оценка на тази стратегия. Смятам, че това е добър завършек и мисля, че е, едно подобно изслушване поражда повече въпроси, е, отколкото отговори. Това е съвсем естествено. Например, възниква въпросът как е, биха се развили държавите членки на Европейския съюз, ако не членуваха в Европейския съюз и ако не ползваха средства от него. Възниква въпросът защо някои страни е, по-добри резултати постигат с европейски средства, отколкото други страни. И трето, възниква въпросът за онези държави членки, които са членове на еврозоната, как е, те и дали те наистина са се развили по-зле от други, които са извън нея, защото куриоз, Куриозно е, че има страни, които са в криза и са в еврозоната, но има страни, които не са в нея и не са в криза. Така че тук вече може много да се спори доколко вината трябва да се хвърля върху общата валута, доколко върху реалната економика. Това не е обаче основната ни задача. Основната ни задача е да проверяваме къде се изразходват средствата, дали се изразходват правилно и защо някои държави членки не могат да ги освояват. Добре, получихме редица указания е, в тази връзка, които е, представляват много добра основа за колегите, които през следващият мандат ще работят в нашата комисия. С това аз е, вече стигнах до момента, в който трябва да отправя благодарност към всички, които работеха в тази комисия. Искаме да ви поканим всички за няколко минути е, може би в рамките на разговор да обменим идеи, да обменим мисли. Е, като председател на комисията искам да благодаря от името на членовете на комисията за доброто сътрудничество на двете комисии. Благодаря е, и на представителите на агенциите, благодаря най-вече и на представителите на Сметната палата, някои от тях са тук. Благодаря за доброто сътрудничество. Ние винаги сме зависели от вашата работа, от работата на Сметната палата. Благодаря на сътрудничеството сътрудниците на секретарията, благодаря на преводачите, е, разбира се, благодаря и на сътрудниците на различните политически групи. Мисля, че нашата комисия през е, този мандат е, наистина даде важен принос за демократичния контрол и мисля, че под натиска на парламента е, бяха извършени редица мерки за корекция и е, именно в времена на криза в държавите членки смятам, че успяхме да дадем важен принос е, и от разговорите, които водя с граждани, установявам, че те желаят да знаят какво става с техните средства. Това е нашата задача и винаги е добре, когато посещаваме хората на място, е, в е, заключение искам да е, посоча един исторически пример. Понякога ме питат, мисля, че и с колегите е така, дали ще успеем с изграждането на Европейския съюз и с неговото добро бъдеще. Когато говоря с граждани от моя регион, от този регион е Ингеборг Гресли, и когато се стигне до въпроса дали е добре да се поема до голяма степен бремето от определени региони. Мога да кажа, че Вюртенберг, този регион, беше толкова беден преди години, че хора умираха в Шварцвалд от глад и напускаха този регион. Примерно отиваха в САЩ. А когато сега погледнем Вюртенберг, ще видим, че поради факта, че господин Даймлер работи в нашия регион, ситуацията се промени коренно и е, искам да кажа с това, че и един беден регион може да успее да постигне значително економическо развитие. Второ, искам да кажа, че за това е необходимо много време. И трето, регионите, които днес са силни, не се знае дали утре ще са силни и не се знае дали сега слаби региони могат да се окажат по бъдеще локомотивите на бъдещото развитие. Мисля, че с е, този положителен завършек можем да покажем оптимизма, от който се нуждае Европа. Аз лично съм убеден, че Европа и Валутният съюз ще излязат по-силни от кризата. С тези думи приключвам днешното заседание и ще се радвам да ви видя всички на малкия прием, който сме организирали пред вратата на залата.